Oh, okay. Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Откриваме заседанието. Като председател на комисията ИМКО искам да приветствам кандидат-комисаря госпожа Силви Голар на това подновено изслушване, е поискано от координаторите на ИМКО и ИТРЕ. Нека кажа добре дошла и на госпожа Валеан, която председателства комисията ИТРЕ и ще съпредседателства това заседание. Казвам добре дошли, разбира се, и на членовете на двете комисии. Тук са и представители на Комисията по култура и Комисията по правни въпроси, като асоциирани комисии – всички знаем защо сме тук. Целта е да получим допълнителни разяснения по отговорите на госпожа кандидат комисаря от гледна точка на ИМКО. Също така е много важен ресорът на госпожа Голар. Вътрешния пазар, единия цифров пазар – е една от темите, която ни обединява днес. Давам думата на съпредседателя госпожа Валян. Много ви благодаря, госпожо Десутер. Добре дошли на всички. Добре дошла и на госпожа кандидат комисаря Силви Голар. Добре дошли и на всички членове на комисиите и тези, които проследяват по интернет. Нека обясня как ще проведем изслушването. Кандидатът се оценява въз основа на техните е, знания, подготвеност и умения за комуникация. Преди да организираме изслушването, ние изпратихме и допълнителните си въпроси. Писмените отговори на тези въпроси са вече дадени на членовете. Много благодаря, госпожо Голар, че отговорихте на допълнителните ни въпроси. Днес ние първо ще чуем изявлението на госпожа кандидат комисаря в рамките на 10 минути, след което имаме 13 въпроси. Първо от представителите на политическите групи и след това от членовете на съответните ресорни комисии. Всеки слот е по 5 минути, една минута въпрос, 2 минути отговори, една минута последващ въпрос и една минута отговор. Ще се опитаме да бъдем много строги по отношение на времето. Аз ще се постарая да не ви давам повече от една минута при задаването на въпросите и госпожо Голар – Започваме с вашето изявление, за което имате 10 минути. Госпожи, председатели, уважаеми членове на Европейския парламент и всички вие, които ни слушате отдалеч. След изслушването на 2 октомври, вие поискахте да отговоря на писмените ви въпроси, нещо, което аз разбира се направих, защото уважавам демократичния контрол на тези комисии. Необходимо беше да задълбоча отговорите си по някои въпроси. Вие задавате един напълно оправдан въпрос, защо толкова сложен ресор, защото това е избора на госпожа фон дер Лайен и този избор отразява сложността на економическите и човешки предизвикателства пред нас днес. Този ресор е напълно оправдан. От една страна имаме новите технологии, които вече премахват разстоянията. Няма разделение между индустриалните предизвикателства и цифровите предизвикателства. Всичко това е свързано в економиката. Мога да ви дам и примери, за да бъда по-конкретна. Например, в индустрията знаете, че тази комисия се занимава с индустриалната стратегия и веригата на създаване на стойност, която има своята технологична страна – ние искаме обществените и публични ресурси да се използват заедно и да се създаде един нов пазар, който да е много по-малко енергоемък. Тук имаме нужда наистина от нови технологии, като изкуствения интелект. На второ място, и това отново е цел на тези комисии, една много амбициозна цел, имаме борбата с измененията на климата, намаляване на въглеродните емисии в економиката. Искаме кръгова економика, което означава една економика, която по-економично ползва ресурсите и начина на производство на енергия е нов, например като се използва водород – Третият пример в отбраната. Тук също новите технологии са особено важни. В други части на света се инвестира крупно в новите технологии на отбрана. Ние искаме да обединим своите ресурси, да решим какви са нашите общи нужди, като разбира се имаме и своята независимост и технологична суверенност в областта култура. Технологиите също са важни. Трудно можем да отделим създаването на културни произведения и от друга страна технологиите. Трябва, разбира се, да внимаваме, защото знаем, че има свободи, но ние искаме и да защитим демокрацията, гражданите, децата. Обръщам се към германските колеги, които са тук, но и към останалите. Знаете какво се случи за жалост в Хале вчера. Ние всички сме против антисемитизма и омразата, които отново нанесоха удар ето и тук е необходимо да отвърнем по един балансиран демократичен начин. Новите технологии също така са важни за заетостта, за предприятията. Гражданите не могат да се окажат изоставени в този процес, трябва да има и социална страна. Така че ние трябва да обедини всички тези теми и да работим по тях едновременно. Опираме и до въпроси за авторското право, обществените поръчки и авторските творби. Този ресор позволява да се използват най-добре взаимодействията, да сложим край на административните тъй наречени силузи, защото ни упреква често, че ние работим на парче. Освен това, трябва да мислим за маките и средни предприятия. Ние можем да работим заедно с генералните дирекции, така че независимо дали става дума за цифрови технологии или финансиране на отбраната, да можем да разговаряме чрез тези дирекции с тях. Също така, е необходимо да има и контрол. Този пазар и неговите норми трябва да бъдат зачитани. Разбира се, това е голям ресурс, ресор, но аз няма да работя сама, ще работя с моя екип, както и с колегите комисари и тези, които ще са в подобни области. Стана дума и за това как ще мога да управлявам всички тези дирекции и служби, как мога да бъда сигурна, че ще бъда добре управлявани парите на дънакоплаците. Аз мога да ви уверя, че това ще бъде добре управлявано – Надявам се, че вие ще ми дадете възможност да работим заедно и по този начин ние ще стигнем и до проблемите на място. Ще работим заедно с синдикатите, потребителите, предприятията. Знам, че това са трудни теми, И знам също така, че е, разговорите за тях през последните години бяха по-скоро политически. Но аз се ангажирам да работим заедно. Аз е, вече 30 години се занимавам с европейски дела. Бързо минава времето. Спомням си падането на Берлинската стена. Сега Положението е трудно, но виждаме колко голяма е била еволюцията. Ще се стара европейците да работят заедно. Също така стана дума за моята работа в Американския мозъчен тръст. Аз ще продължа да работя за целостта, за независимостта, за доброто на гражданите. Всички, които ме познават, знаят, че за мен тези ценности са най-важните. Точно тези ценности ще защитавам и в комисията, като ще бъда още по-бдителна възоснова на натрупания вече опит, защото човек се учи от опита си. Знаете, че комисията има много строг кодекс за поведение. Също така, нека ви кажа, че има от една страна политически избор при упражняването на нашите правомощия. Каза се, че се води разследване, но аз не съм обект на разследване. Освен това, председателката на комисията може да направи преценка. И ако е необходимо, аз ще си понеса последствията, но тук има и чисто правна страна. Знам, че сред вас има юристи. От правна гледна точка, ако ние създадем този автоматизъм, а именно да има мигновена връзка между оставката и това, че е започнало проучване, тогава бихме заплашили независимостта на комисията. Освен това, знаем, че тези процедури са много различни в държавите членки и е, всяка държава би могла в даден момент да започне такава процедура, за да задължи някого да си подаде оставката. Единственото, което може да се каже, е, че човек си подава оставката, когато бъде обявен за виновен, но иначе имаме презумпцията за невиновност. В вашите въпроси имаше елементи, които се отнасяха обаче до целия колегиум от комисари, е, за което аз не мога да отговарям. Те трябва да се отправят към правната служба и госпожа Фондерлайн. Това е всичко, което мога да кажа в началото и разбира се, съм на ваше разположение за отговор на въпросите. Благодаря. Thank you very much, мадам Голяр. Благодаря, Благодаря, госпожо Извинявай, ще подадах и почна. Започваме с въпросите. Първият оратор от името на НП е господин Ковачев. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо кандидат за комисар. Искам да попитам за регламента за блокирането на географски принцип и двойния аршин, който се наблюдава, особено що се отнася до неговият е, приложно поле. Комисията трябва да направи първа оценка на въздействието на този регламент върху вътрешния пазар. Очакваме тези ограничения да не пречат на купуването или гледането на съдържание на единия пазар. Нужни са стъпки, за да се разшири достъпа до стоки и услуги на цифрови единен пазар. Дискриминацията между а, отделните потребители на базата на граници не е допустима. Ще предложите ли разширяването на приложното поле, за да включите електронните услуги, които дават, например, достъп до електронни книги, електро... музика в електронен вид, т.е. защитени с интелектуална собственост, както и аудиовизуални такива. Коля? Мерси, месье. Госпожо Голер, заповядайте. Благодаря, господин депутат, за въпроса, който зададахте. Това е един отличен пример, един отличен пример за единния пазар, който остава цифровизиран. Мисля, че ви се е случвало на всички да трябва да си купите билет с самолет или да си купите някаква творба, която искате да поръчате в друга държава и това да не е възможно. Аз много внимавам в тази посока. Смятам, че вътрешния пазар е жив, е модерен и ще намерим решение на такива проблеми. Има регламент, който дава възможност да се преодолява тази дискриминация, но изпълнението му трябва да се наблюдава. Днес имаме много малко дружества, които продават трансгранични. Има много пък дружества от малък и среден тип, които не успяват да продават. Аз, например, мога да кажа, че на, в Южна Франция някои от производителите на вино ми казват, не мога да изпратя вино на туристите, които са пили тук лятото, и, а искат да им го изпратя. Законодателят е предвидил да разгледаме този регламент след две години. Работим по въпроса. Това, което мога да ви кажа, господин депутат, е, че ще направя всичко възможно да отида в тази посока. Трябва да видим къде са трудностите. Вие самият да, споменахте въпроса за съдържанието, което може би е защитен с авторско право. Това е деликатен момент и не е единствения. Ще направим задълбочен анализ. Трябва да работим с потребителските организации, с промишлеността, за да може да се предложи добър инструмент, за да има напредък в тази област. Е Уточняващ въпрос, заповядайте. Благодаря ви. В този смисъл, говоряки за двойните стандарти при геоблокирането и имайки предвид че вие сте подали оставка като отбранителен митър във Франция. Смятате ли, че е двоен стандарт вашето правителство да ви избере за комисар, кандидат-комисар? Може ли да се опитате? Вие се опитахте в началото, но пак да ни обясните дали причините, поради които сте подали оставка във Франция, не са валидни за номинацията ви като кандидат-комисар. question qui, un follow-up un peu... интересен въпрос. И както ви казах, положението е съвсем различно. Съвсем различно. Минаха 12 години. Френското правосъдие ме изслуша. Не съм била въобще обект на преследване по правен път. Вашата институция, Европейския парламент, взе решение, решение, което е взето от секретарията, след като направен задълбочен анализ, че асистентите ми са работили, гражданската страна, която е подала иск, всъщност а, иска, този иск се разглежда, зае решението и мисля, че нещата са ясни. Сега не е приключила съдебната процедура, тъй като да отнема повече време. То не може да съвпадне с административния цикъл или политическия. Надявам се бързо да приключи това дело. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Борзан от Социалистите и Демократите. Благодаря ви. Госпожо кандидат, вие ще отговаряте за космическата политика, индустриалната военния комплекс, малките и средни предприятия, вътрешния пазар, цифровизацията, телекомите, цифровата инфраструктура, медиите, аудиовизуалната политика и още други. В своите отговори, а и днес в речта си казахте, че искате да увеличите взаимовръзката между трите генерални дирекции и вашите предложения за политики, що се отнася до услугите, МСП, и директивата за АВМС да почиват върху консултации. Консултациите с тези сектори ще отнемат обаче много време. Освен това, искате да посетите столиците на държавите членки, също да се консултирате с парламент и различните комисии. Как всичко това ще го включите в работата си? и как информацията, която ще получите след тези срещи, ще превърнете в реални резултати за Европа? Как ще направите така, че тези три ресора са равно об обгрижени от вас? Особено като си има предвид, че част от тях са ресори, върху които се, от които се очаква много. Bien, merci. Благодаря, госпожо депутат, за този въпрос. Трябва да се работи. Разбира се, аз няма да работя сама. Когато бях в ЕКОН и пред мен имаше комисари, които отговаряха за еврото, за всички финансови услуги, за данъчното облагане. И не мислех, че работят сами. И аз тук няма да съм сама, ако ми възложите този ресор. Например, обиколката по столиците. Можем да се срещнем там с хора, които са представители на предприятията, на синдикатите, от сектора на медиите, националните парламенти, може да има депутати, които се занимават с различни въпроси. Мисля, че едното не пречи на другото. Ако се опитваме да установим максимален бой връзки, ще успеем да покрием повечето теми. Разбира се, нужен е стратегичен ски подход. Това се опитах да кажа и в встъпителните си думи. Този стратегически подход е да се занимая с определени теми чрез езика на цифровизацията. Вие сте видели как е организирана работата на нашия колегиум с заместник-председателите. Госпожа Вестагер отговаря за цифровизацията. Валдис Домбровски също ще отговаря за част от темите, по които аз трябва да работя. Тоест има две лица, които много добре познавам тъй като съм се занимавала с економически и парични въпроси и когато работих във Френската банка. Имам екип, който ще се опита да работи оптимално, което не е просто. Вие сте права ще бъде много нескромно да кажа, че е лесно да се постигне. Сега нещо в личен план, което може би е- ще кажа нещо някой от а, вас. Аз имам три деца и съм се питала, питвала винаги на всеки да отделя времето, от което има нужда. Понякога е трудно, понякога е лесно. Веднъж един иска повече време и внимание, друг път друг. Нямам се да... Thank you very much. A follow-up question, Madame Borzan. Yeah, I just уточняващ въпрос. За всички европейци, за ако минете през това изслушване, се надявам да не трябва да разклатим пръсти, да ви кажем, е това вече ви го казахме. Имаме една обща цел, а тя е декарбонизацията и постигане на неутрална економика, що се отнася до въздействието и върху климата. Имаме обаче различни комисари по тези теми и това може би е правилно. И защото политиките са взаимосвързани, че се налага всички да бъдат сложени в ресора на един комисар. Това трябва да се постигне посредством координация и взаимна работа в колегиума, а не да се концентрират нещата в един ресор, което има много рискове. И познаването на портфел е поставен под въпрос и а, лидерската позиция. Не смятате ли, че тези теми за които ще отговаряте, имат нужда от повече внимание, повече от един комисар. Не смятате ли, че ще отделите малко внимание на теми, като например медии и култура, които са част от ресора ви? Не смятате ли, че е странно, че има медийна програма, която е в същия, същия ресор като отбраната? Благодаря. Госпожо Голар, имате думата. Благодаря ви за този уточняващ въпрос. Вие самата казахте, че аз няма да се занимавам с за всичко. Един от големите приоритети на тази комисия ще бъде декарбонизацията на економиката Европейската, комисия, Извинете, Европейската економика да тръгне по тази посока. Господин Тимерманс, комисаря, който отговаря за околната среда, океаните също отговаря за това. Отново ще работим заедно. Вижте, че този, този колегиум от комисари са там, за да работят по темите заедно, така щото решението да отразява многообразието на културите, на становищата. За това всъщност представляваме различни политически семейства, затова идваме от различни държави и така ще се получи една, един синтез. Това, което казахте за медиите и културата, отново казвам, аз не съм изградила своя ресор сама, не съм и сложила в него аз не мога да кажа. Ако има някакви корекции по ресорите, това трябва да се направи на ниво госпожа фон дер Но аз нямам никакво намерение да изоставям културата или да ни обръщам внимание. И вече го казах миналия път. Смятам, че културата е най-големия фактор на, за еманципиране на човека. Няма никаква причина да сме против е, това те да бъдат заедно с отбраната, економиката и така нататък. Заедно управляваме едно общество, което се защитава от външни нападения, но от друга страна защитава своя език, своята култура и няма опозиция. Да, може би е допълнителна задача, но няма никаква опозиция между тях. А, благодаря. Ринио. Благодаря, госпожа Шаранизова от Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Моите колеги искаха да ви чуят а, втори път, за да може да разширите идеите си за единия пазар и надявам се, че така и ще стане. Никой не успорва вашият ангажимент а, към европейските а, проблеми. И аз съм убедена, а, че вие сте квалифицирана да бъдете член на колегиума, и отговаряте на всички изисквания, необходими за работа по вашия портфел. А сега към въпроса. Винаги съм смятала, че е важно да не сме наивни, когато става дума за конкуренция и търговски интереси. Разбирам, че в няколко страни членки има призиви за действие срещу големите американски играчи в цифровия пазар. Но въпреки добрите нам намерения, акта за цифровите услуги ни поставя в неблагоприятно положение спрямо американските и китайски а, конкуренти. Въпросът ми е какво ще направите по, по този проблем. Дами и господа, това е въпрос, който е много важен и се радвам, че тук засягате един световен проблем. Е, е, и съжалявам, че, че ви прекъсвам. Няма превод на, на немски в момента. Повтарям. А, да, да говоря на немски, ако трябва. Не, не защото ако говоря, ако говоря а, на английски през цялото време, ми ще ми кажа, че пренебрегвам култура, защото културата това е разнообразие. Искам да кажа на госпожа Шаранзова. Радвам се, че повдигнахте този въпрос. Той е глобален, е, световен проблем. Още ли няма превод на немски? Alors, какво ce qu'on fait Hangouch On euh, attend un peu, oui, pour être... Euh, Чакаме да тръгне превода, за да може всички да разбират това, което казвате. C'est un l'allemand, c'est ça Raison. Ah ah. I hope it was functioning until now. Надявам се, че вече нещата работят. No, no. Okay. Uh, no, my да, госпожо Гола, може да продължите с отговора си. Съжалявам, но ще трябва да повторя. Казах, че е много важно в нашата дискусия да обърнем внимание на този глобален аспект. Намираме се в повратен момент и затова е много важно а, да обърнем внимание на това, че има примерно така наречените стартапи, нововъзникващи предприятия, около 10 000 в Европа, които се конкурират с гиантите, с фирми, които могат да злоупотребяват със своята мощ, разполагат с огромни масиви от данни. Това са главно американски и китайски компании. Но вероятно ще има и от други страни. Какво ще направя по този въпрос? заедно с останалите колеги ще се опитам да модернизираме юридическите рамки, правните рамки, които в момента са малко фрагментирани и не отговарят на нуждите. Предстои ни и битка по въпросите на конкуренцията и по начина, който се отнасяме към тези големи компании. Но главното е да отстояваме принципа на страната на происход вътре в единия пазар, да можем заедно да се ползваме от неговите предимства. Също времено ще запазим и принципа на отговорност, платформите на отговорност и принципа за свободата на изразяване. Това не пречи да се питаме как да се борим с разробяването, с фрагментацията. Имаме в момента законодателни текстове, които са доста разнообразни. Необходимо е да се открива и да се борим с незаконното съдържание. Но е, това е още един пример за използването използването на онлайн на расистски, антисемитски и други а, текстове. Въпросът е да намерим равновесието от една страна свободата на изразяването, а, лесната комуникация в цифровия сектор и същевременно да запазим и защитим онези, които имат нужда. Не съм в полза на надзора над интернет, но трябва да бъдем много строги и срещу всичко, което е незаконно и не нарушава нашите правила. Допълнителният ви въпрос, госпожо Шаранзова? Много благодаря за вашия тясен отговор. Искам да развия въпроса си малко по-нататък. Стана дума за фрагментирането на европейският пазар, е, включително и цифровия. И е, новите законодателни мерки в полза на малките участници в пазара. Как ще гарантирате това е, акта за цифровите услуги да не вреди на малките и средни предприятия. Госпожа Голяр. Няма да повтарям това, което вече казах. Много важно е да се подчертае следното. Много важна е последователността на нашите действия. Но малко предприятие, дали в цифровата област или другаде, то си е малко предприятие. И онова, трябва да направим, за да помогнем на тези, да помогнем на тези предприятия, да помогнем техния бюджет, да подпомогнем на малките и средни предприятия, да имаме предвид техните специфични нужди. В цифровата област ще трябва да вземем решения в рамките на съществуващите а, законодателни мерки, но също така да помислим за изпълнението, за да може малките предприятия да бъдат по-активни в нашия единен пазар. Трябва да се съчетаят значи, различните инструменти регулиране, достъп до финанси и начин да се помогне на малките предприятия и да се обърне внимание на изпълнението на съществуващите разпоредби. Сега господин Карем от името на Зелените. Госпожа Голяр, <clears throat> въпреки нашите различия, е, е, ние сме заинтересовани от въпроса на етиката частта, която се отнася до отбраната във вашия портфейл, а, ни тревожи. Но има един сериозен а, етичен проблем. И сега в светлята на Брексит смятаме, че не трябва да има съмнение в това отношение. Вашите писмени обяснения обаче не ни задоволиха. Съжаляваме за а, о, о, о, това. Разбирате ли, че а, проблемите, които имате с частните си интереси, когато трябва да защитавате общият интерес. Как ще бъдем сигурни, че ще виждаме необходимът поглед в бъдещето като комисар и няма след 5 години да ни кажете, че би трябвало да действате по различен начин? Благодаря, госпожа Голяр. Господин депутат, Това, което се опитах да обясня в моите отговори, е, че се намираме в положение, следното положение. От една страна закона, от друга страна етични е, съображения. Разговарях с е, редица членове на вашата група и, и с вас. Как да обясна това? Законът разрешава нещо, Тоест, че депутатите могат да упражняват определена дейност, включително и частна дейност, и време да работят за да осъществяване на европейските цели. Без да поставят под съмнение тази своя работа за европейските задачи. Това, този подход може да се различава в зависимост от личността. И много деликатен е въпросът за отношението между закона и личните интереси. Както казах в моят отговор, винаги трябва да си поставяме подобни въпроси. Има сега някои изисквания, по-голями изисквания по отношение на поведението, по отношение на достъпът до определени данни. И аз в никакъв случай Смятам, че не, не трябва, трябва да изясна. Не трябва да има абсолютно никаква съмнение и това мога да ви уверя абсолютно ясно, че комисията ще бъде абсолютно независима и от, от мое име гарантирам ви също така тази независимост. смятам, че всички сме в едно и също положение. И, и да, има едно човешко измерение – е, искаме да се развива и законодателството, да се развива сигурността. И аз ще направя всичко възможно, за да подпомогна това развитие, ако ми се даде възможност. Господин Карем, допълнителен въпрос. Друга сенчеста страна, вие казвате, ще прилагате ли различни стандарти, когато става дума за национални европейски задачи? Защо смятате, че е не, смятате необходимо да подадете оставка като министър на отбраната? И защо не виждате какъвто и да е проблем да бъдете комисар а, в момента, след като правното положение на нещата не се е променило? А, въпросите, които са съществували преди, все още съществуват. По време на първото изслушване вие казахте, че има разлика че значи, от друг, е, е, по друг начин трябва да гледаме на човешките ангажименти в тази област. Защо смятате, че това, което ви накара да подадете оставка като министр, няма да вреди на вашата работа като комисар? Ще повторя. Съжалявам, че ще трябва да повтарям. Мисля, че тук има две основни разлики по отношение на моята работа през 2007 година. Ставаше дума тогава за една административна анкета и е, се установи, че моят помощник е, е работил вече в положение, продължение на 5 години и трябваше е, да се стигне до оставка, за да се разделим приятелски, за да няма по-неприятни последици. И за това сега съм уверен, а вие сте депутати, може да се обърнете към генералния секретар на вашата институция, който ясно ще потвърди, както съм казал и пред а, медиите, че този въпрос вече е решен. Наистина, правосъдието, съдът не е казал своята а, а, дума. Това първо. Второ, както вече споменах, Бях изслушана през месец септември тази година, значи две години след това, за което става дума, в рамките на съдебната разследване. Излезах от това изслушване по същия начин, както преди. Вие много добре знаете фактите. И аз трябва да кажа, че не съм в момента обект на съдебно разследване по този въпрос. А, ми, мисля, че прехвърлих времето вече. Извинявайте. Благодаря. А сега госпожа а, Журон. Уважаема госпожо, вие казахте, че вашата работа с Никола Бергруен не е толкова важна, но това са 13 000 на месец. Вие сте една от най-добре платените във Франция. Аз прочетох вашите отговори за почтеността, но те са много двусмислени. Ето защо поискахме да ви слушаме пак на 2 октомври. Вие казахте, на 12 октомври, вие казахте, че не сте платена от тези лобита, но също времено вие работите за института Бергруен – Уважаема госпожо, къде е договора за вашите услуги към института Берг и как са обработени фактурите, при кой правен режим, също така къде е регистрирана вашата фирма? Аз ще повторя още веднъж казаното. Това е Обичайно вие имате право, разбира се, да задавате въпроси. Аз направих разграничение между това да бъде служител, което означава известна субординация във Франция и от друга страна статута на консултант – който е различен. Тук не става дума за лобиране, това е един мозъчен тръст, чиято цел е да се организират срещи с гражданите и да се утвърждават европейските идеи. Аз вече съм го обяснила в своите отговорите, бяха достатъчно прецизни. Е, вие споменавате някои хора, с които аз не съм работила. Това е всичко, което мога да ви кажа. За останалото прочетете моите писмени отговори. Благодаря. Последващ въпрос, госпожо Жорон. Уважаема госпожо, по отношение на дейността си в този мозъчен тръст, вие казвате организиране на дневния ред, набелязване на участници, работа с посланици – е, работа с е, отговаряне на телефони. Също така вие работите с Ферховщад, е, за да се мотивира съвета да се приеме правилната стратегия за Брексит. Но стратегията за Брексит беше определена от референдума още от Камерън 2016 година времено вие сте получили хонорари да работите заедно с Верховщад, който е бил председател на вашата политическа група. Обяснете как е, точно стана мотивацията е, в този мозъчен тръст и е, как това се отрази на работата ви с Golden Sachs International. Госпожо Голар, Уважаема госпожо, по отношение на британския референдум, знаем, че още 2015 година имаше хипотеза за референдум, така че тогава това не беше някаква фикция, вече идеята се зараждаше. 2016 година наистина се реши че ще има ново юридическо основание за отношенията с Обединеното кралство и Европейския съюз. Така че 2015 година тази тема вече беше на дневен ред, вече беше важна, защото тя засяга присъствието на една от големите държави членки и интереса в тази тема не е нещо, за което трябва да съжаляваме. Междувременно виждаме, че най-различни страни се опитват да упражнят влияние, за да се намери решение. Това е нормално при една демокрация. Благодаря. Господин Краснодепски е следващия от името на ЕКАРЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Ще говоря на полски. Уважаема госпожо, предполага се, че вие имате е, голяма компетентност в много области, но Знам също така, че вие сте била ангажирана с Ион Спо, че сте публикувала няколко книги. Смятате ли, че би трябвало да се позволи на външни хора извън Европейския съюз, които са богати, да влияят на Европейския съюз и да определят начина на мислене на европейската общественост. Това ли е моделът, който трябва да следваме? Не се ли боите, че това е вторично ниво на влияние в обществото и не трябва ли такива практики да бъдат отричани? Благодаря ви, господин пред, а, депутат. Надявам се да съм ви разбрала правилно. Като че ли първата част от вашия въпрос беше свързана с модела, така както той е описан в Хартата на правата на човека. Ние имаме своите общи ценности и те се подкрепят от всички, които са се присъединили. Тук няма двусмислие, не е необходимо непрекъснато да изобретяваме отново основите на нашето общество. То се определя от договора и хартата на основните права. Надявам се да съм ви разбрала, но кажете ми дали е имало някаква друга част от вашия въпрос за дезинформацията и инструментите, с които разполагаме за упражняване на влияние от страни извън Европейския съюз. Ако става дума за това, то по тази тема вече се работи много енергично. Във Франция също, в Министерство на външните работи и Министерство на отбраната, защото вие сте прав, има външни сили, които искат да дестабилизират нашата демокрация – и тази дестабилизация, която целят, ще бъде част и от моя ресор. Но по темата ще работя заедно с останалите комисари, защото тя засяга всички. Разбира се, не съм наивна. Има начини да се заклейми дезинформацията и фалшивите новини и да се направи така, че опитите за влияние да не нарушат независимостта на комисията. Дано да съм ви разбрала правилно. Господин Краснодепски, последващ въпрос. Всъщност аз зададох въпрос, който не беше добре разбран. Аз ви попитах за това, защо много богатите, чрез а, разни благотворителни организации, се стараят да влияят отвън на политическия процес тук. Става дума за членове на елита. Вие също участвате в такива дейности, които бих определил като популистки. Това е скритата ръка на тези, които дърпат конците под прикритието на филантропията и благотворителността. Тази ръка оформя нашия политически процес. Госпожо Голар, сега като че ли е по-ясно в една правова държава единственото важно е да се зачита закона и правата и това да въжи за всички. Ние сме отворено либерално общество и това не е лошо. Не е лошо в такова общество да се води борба за различните идеи – така обществото процъфтява, но когато едно поведение започне да дестабилизира и да се меси в демократичния процес, вече става дума за нещо друго. Но аз се водя от хартата и свободите. Същевременно, както вече казах, всичко свързано с дезинформацията и разпространяването на фалшиви новини или манипулацията на общественото мнение трябва да бъде проследено и спряно. Благодаря. Следващият оратор, господин Бомпарт от Гое. Мадам Голар, dans une Госпожо Голар, в едно интервю от 2017 година казвате, че целта ви е да върнете доверието и да дадете нов живот на Европа. Смятате ли, че вашето номинация на един от най-важните постове в Европейски съюз може да допринесе за това? Поставяте ли се на място на тези, които страдат от бюджетните съкръщения? Може ли да се избере за комисар човек, който около 12 000 евро месечно взима, за да организира кръгли маси? Днес има много хора, които са безработни заради финансистите. Вие сте получили над 330 хиляди евро от а, американския think tank. Помислете си за хората, които постоянно сочат влиянието на лобистите в нашите решения. Може ли някой, който е бил част от банковото лоби, да участва при вземане на бюджетни решения? В института Бергруен сте получили, от тях сте получили средства и трябва да мислим повече за отговорност. Не смятате ли, че трябва да се откажете? Мадам Голях. Опа. Я y une, une manière toujours de présenter les Днес има един начин да се представят нещата, за да се се представя, да се свие живота на един човек до един двугодишен консултантски договор. Много хора в тази стая за, е, заед, че много години в този парламент съм била в интергрупата за борба с бедността, дори съм била председател. Има много дружества, Каритас и други НПО, които могат да кажат какво сме направили с тях, с е, хора, които не са избрани още тук, като Силвия Коста и госпожа Фонтанье. Имахме една плуралиста к интергрупа. Джин Ламбърт също която е много активна в тази интергрупа. Работила съм изключително много с тези хора и винаги ми се е струвало изключително важно, че те трябва да бъдат чути и да имат глас. Организирали сме в тази зала за срещи срещи с Валди Димбровски и с други лица. Работили сме също с учени, които пишат книги, които показват, че трябва да се работи с хората, които се намират в бедност, а не само да се измислят решения от тяхно име. Аз съм пред вас днес и искам от вас да вземете предвид целия ми път, Целият ми опит. Има неща, които може би не ви харесват, неща, които ви харесват или неща, които не смятате за удачни. Това е живота ми. Сумата от всички ангажименти и работата ми. Вие самия сте издавали и сте пускали твитове, че ще има елементи, по които може да се разберем. Надявам се да можем. Надявам се, съвсем сериозно казано, че това, което исках да направя в тази интергрупа, бе да работя с хората от всякъде. Един колега, който сега е в ГУЕ, работихме много с него в комическата комисия. И смятам, че това е изключително важно. Благодаря, уточняваш въпрос. Благодаря, госпожо Голар, не ме разбрахте. Аз нямам съмнения около вас, нямам някакви лични сметки за разчистване. Това е посланието, което изпращаме, ако решим да утвърдим, да валидираме вашата кандидатура. Всеки в тази зала трябва да помисли за посланието, което изпращаме в момента, в който казваме, имаме право да го казваме, че имиджа на Европейския съюз не е много добър сред хората. Казахте, че сте направили грешки. Случва се, разбирам го. И то много добре. Какво ще предложите днес, за да се избегне повтарянето тези грешки? В комисията смятате ли, че трябва да се е, разгледа вашите действия и особено по закона 2005 година. Ще публикувате ли списъка с всички ваши срещи и всички протоколи от тези срещи? Готови ли сте да подкрепите предложението на нашата група да се направи независим орган за контрол на европейските комисари и депутати, за да се гарантира безпристрастността? Благодаря. Госпожо Голар, заповядайте. Господин Болбар, по последния въпрос, мисля, че госпожа фон дер Лайн съвсем ясно каза в своите думи, че тя е за. Сега, едва ли е съвсем същото като това, което предлагате, но има такава идея и при нея. Може да се помисли за някаква инстанция, която да бъде нещо като институция. Вече казах в своето писмено представене, две неща. Първото е, че много искам, що се отнася до моите компетенции във вътрешния пазар, да работим по солидарната и социална економика. Тази социална економика, според мен, е изключително важна, точно толкова важна, колкото и конкурентоспособността ни по света. Европа трябва да може да върви напред. Затова тези економики върват за ръка за ръка. Всички сектори обаче, като например кооперациите, асоциациите, фундациите, могат също да живеят и да процъфтяват. Трябва да се борим срещу териториалното разцепване в много държави, което може да се види дори при гласуването както и изразяването на несъгласие или и особено младите, които искат да участват и екологичния преход. Това е един блок, който е изключително важен за мен. Ще продължа да работим в, с Асоциацията за борба с бедността, както и по, включително по въпросите за вътрешния пазар. Благодаря. Сега ще председателства другата съпредседателка, госпожа Десутер. Продължаваме нататък с представители на двете комисии. Франсуа Ксавие Белами от ИТРЕ. Заповядайте. Bonjour, madame. Il ne faut pas qu'il y ait de... Благодаря. Не искам да има някакво объркване. Не сме тук за да съдим, нито сме компетентни, нито имаме желание да го правим. Ние сме тук да гарантираме, че Европейската комисия може да работи спокойно и ефикасно. Имаше писмени отговори, които дадахте, където обяснявате, че е, няма окончателна присъда все още, което може да е дълга процедура, както го казахте. Не смятате ли, че като комисар вашите действия по този начин ще бъдат отслабени от една такава процедура и нейния резултат? Отговаряте за огромен ресор, това бе казано, и много европейски политики са включени на него. Има презумпция за невиновност, разбира се, но има един въпрос. Как вашето лично ситуация няма да, или положение няма да окаже въздействие върху това, че сте комисар? И може би това ще засегне дори целият колега ми от комисари. Не създавате ли така проблем за цялата Европейска комисия в един толкова важен момент за Европа? Отново, не ви съдя, просто смятам, че трябва да говорим по този въпрос. Благодаря, господин депутат. Това, което казахте накрая е изключително важно. Европейската комисия е колегиум и причината, поради които взимам такива предпазни мерки, за да ви отговоря, е, че това, което мога да отговоря, ще ангажира цялата Европейска комисия и ще има своите последствия. И може да се случи в определен момент един колегиум винаги да се срещне трудности. Политически отговор, с, е, отговор ангажира мен. С него мога да кажа, че това е един въпрос. Ако бъда подведена под отговорност, и пак казвам, не съм подведена под отговорност, но ако започне дело срещу мен, подобно на всички други комисари, на които може да се случи, сега не искам да хвърлям камъни по никого, но има хора, към които са, също които са започнали процеси, единственият политически отговор е да поемеш своята отговорност в този контекст и съответно пред председателя. Когато работих с Романо Проди, е, нямаше 17 ти член, който имаме днес, в който се казва, че председателя на комисията може да поиска от един депутат да подаде оставката си. Това не съществуваше тогава, когато работехме. Казах го и на колегите от Зелените. Текстовете се развиват, правната е, рамка се развива. Сега сме в такава ситуация. В тази ситуация аз поемам ангажимента пред вас и го поемам също и пред госпожа Фондерлайн. Говорила съм с нея, говорила съм с правната служба. След това, правния аспект, смятам, че тази автоматичност не съществува. Само когато има присъда, има такава автоматичност. Или решение на съда. Има разделение на властите. Съдебна власт и изпълнителна власт законодателна власт. Не трябва да се размиват границите. Може да има съдебна процедура, която да поставя под въпрос изпълнителната власт и нейната независимост, тъй като нейната независимост е много важна характеристика. Господин Балами, заповядайте. Да, говорим за ситуация по време на мандата, говорим за кандидатурата ви днес. Днешното положение е такова каквото е и вие сигурно предпочитате да се избегне един такъв разговор предпочитахме да говорим по същество, но един прост въпрос. Преди няколко години бяхте и член на парламент и говорихте, че за Европейската комисия трябва да се избират хора, които абсолютно са над всякаква критика, в смисъл, че не могат да бъдат критикувани, тъй като са презупречени. От друга страна подадахте оставка в Франция. Днес отново имаме нужда от такава прозрачност, от сигурност, макар че има презумпция за невиновност. Има натиск върху много наши колеги в тази зала, от национални правителства, от президенти и така нататък, да не правим такова второ изслушване. Не смятате ли, че ролята на парламента всъщност е да ви даде възможност да се изкажете и да гарантирате пред гражданите, че могат да ви вярват. Crois, maintenant... Смятам, че аз ви дадах всички елементи, които е, мога да ви предоставя и сега вашата съвест трябва да вземе решение. Мятам, че всеки един от вас ще вземе своето лично решение, като спази всички принципи от хартата за правата на човека, както казах, доверието в институциите да бъде опазано, както също гарантирате и презумпцията за невиновност. Мерси. Благодаря. Следващият въпрос госпожа Компула Натри от Социалистите и Демократите. Благодаря, госпожа председател. Благодаря за отговорите, но искам да се върна към промишлената политика. Споменахте външното измерение, което значи да координирате работата си с други е, комисари, които отговарят за други сектори, конкуренция и прочее. Необходима е синергия между вашият портфейл и е, работата на другите комисари. Какви са примерите за тази синергия? Примерно е, при работата на малките и средни предприятия, където цифровизацията трябва да е много по-широка те би трябвало примерно да се обединяват, за да решават общи проблеми. Но въпросът за промишлената политика е следният. Споменахте, че Европа трябва да бъде открита, но да се бори с незаконните и нелоялни практики. Как ще работите с комисар Вистагер? за да решавате този проблем, особено когато става за компании, които са субсидирани от трети страни. Благодаря, госпожа депутат, че ни връщате към важен въпрос по съществото на нашата работа. В момента все повече добре, все по-добре се разбира този проблем. работих с Китай преди няколко години и виждам, че сега нещата са по-различни. Напреженията между нас и Съединените щати, нововъзникващите оператори, всичко това ни дава нов поглед върху нещата. Не трябва да крием обаче, че мислехме, че полека-лека вървиме към един свят, който ще бъде многостранен, че ще работим с хора, които за... спазват всички правила. А, но това не се разбира от само себе си. А, вие споменахте нещо, което много харесвам. Да останем открити, отворени. И в конкуренцията, и спрямо движението на капиталите и конкуренцията. Какво можем да направим този нов механизъм за установяване? Какви са чуждестранните инвестиции, които идват от нашата страна? дали те не са насочени към определени технологии? В такъв случай нямаме нужда. Защо да им се противопоставяме? в Германия, например, има подобен пример. От друга страна съществува и въпросът за конкуренцията. Аз съм дълбоко убедена, че конкуренцията е фактор за нашата производителност. Тя е стимул за нашата производителност и конкурентоспособност, но светът се променя. Имаме голям проект в европейски интерес в един или друг сектор, примерно примерно за производството на бат. Но а, заедно а, сме разработили правилата за конкуренция, така че големите страни да не могат да използват силите си, а, за да притискат малките. Чух това, което казахте и не мисля, че има по този въпрос имаме каквито идеи е различия с вас. Ще бъда съвсем кратка, защото по-рано пресрочих времето, но промишлената стратегия е част от вашия портфел. Тя създава много възможности, но не може да се разглежда изолирано от останалите проблеми на Европа. Защото действаме в един глобален пазар. И както споменах и по-рано, искаме да подкрепяме е, така наречените европейски шампиони. В никакъв случай не бива да им се вреди. Как е, според вас е, ще помогнете на тези водещи европейски предприятия? Европейски шампиони. Накратко ще напомня, че комисията а, а, 95-96% от сливанията се одобряват от Европейската комисия. Това е част от политиката за конкуренция. Имаме европейски шампиони, предприятия шампиони. А, примерно 5G в областта на а, комуникациите пета генерация. Имаме предприятия, които са лидери в а, този пазар. Вече разполагаме с тази технология и това е причината, поради която аз настоях на проблема за развитието на технологието. Значи, именно най най-добрата защита в, а, а, срещу конкуренцията на, на външните сили, това е да бъдем най-добрите, да бъдем водещи. А конкуренцията, както вече казах, помага в големите европейски проекти. Но най-добрата защита срещу конкуренцията, т.е. най-добро конкурентно положение ще бъдем, ако сме най-добрите. Благодаря сега госпожа Длабайова от Обнови Европа. Ще говоря на чешки. Госпожо комисар, въпреки, че някои от въпросите са много интересни, уважавам френската политика, но искам да се върна към въпросите във връзка с вашия портфейл. Много внимателно прочетах писмените ви ти отговори. Ценя стъпките, които замерявате да предприемете за защита на малките и средни предприятия. Има 4 милиона такива в Европа. Не всички обаче наши очаквания в тази област бяха изпълнени от предишната комисия. В писмените си отговори казвате, че трябва да се намали административната тежест, да се подмогне, подмогне достъпа до финансиране за, на МСП. Искам да ви благодаря за тези намерения, но искам да попитам, имате ли ясна представа как ще стане това на практика? Как ще стане то реалност? как ще прилагате инициативите по новата стратегия за МСП? А, дали това ще бъде в рамките на европейския семестър и как ще стане? Благодаря, госпожа Голар. Благодаря, госпожо депутат. Както вие сама казахте, след като имаме 4 милиона събеседници, тяхните нужди са различни. Някъде това са малки семейни фирми, а, другите са по-големи предприятия. А, намерението ни е да работим на няколко плоскости и да бъдем колкото може по-прагматични. Всеки път, когато отивам на място, се срещам с ръководителите на малки и средни предприятия. Те не искат стратегии, искат конкретни неща. По отношение на просрочените плащания имаме директива, която се отнася за всички страни членки. И това е една от задачите на комисара по, за вътрешния пазар. Имаме също така и проблемите с финансирането, достъпа до финанси. Има а, фондове, а, които да помогнат а, на малките и средни предприятия. Invest in You. Нова програма, част от многогодишната финансова рамка ще бъде тя. А също така имаме и фондове за подпомагане на МСП. За да може да има някой, който да разговаря с тях и конкретно да види какви са техните нужди. Надявам се, че това ще бъде осъществено. В областта на цифровизацията вече говорихме за акта за цифровите услуги. Той има значение и за малките и средни предприятия. Надявам се, че той ще отговори на различните нужди на малките и средни предприятия. Ще можем заедно да работим по всички тези проблеми, колкото може по-последователно. Това се отнася също така и до други колеги. Примерно комисарят, който се отговаря за околната среда, онзи, който отговаря за заетостта. Надявам се, че ще работим заедно по всичко това. Благодаря. По-нататъчен въпрос от госпожа Бабаева. Благодаря за вашите отговори. Както вече казах в вашите писмени отговори, вие казахте, че в началните етапи на подготовката на европейското законодателство и при оценка на неговото въздействие ще обърнете какво е въздействие на внимание върху въздействието му на, върху малките и средни предприятия ще говорите ли на, и ще работите ли заедно с органът, който а, а, упражнява над регулаторен надзор, за да може а, да не се отежни тяхната административната тежест? Как ще сътрудничите с госпожа Шефкович, например? Защото това е друга област, където вашия портфел се припокрива с още един портфел. какво ще бъде вашето взаимодействие с вашите колеги? Благодаря за този въпрос. Не съм имал възможност до сега да спомена колегата Шевкович. Тя има трудна задача. Нашите законодателни актове да бъдат с възможно най-високо качество. как, примерно, е, да помислим какво ще бъде въздействието на един законодателен акт върху а, МСП. И очевидно, това ще бъде нещо, което е, ще бъде предмет на нашата обща работа, когато имаме първичното законодателство, неговата подготовка. Защото именно на ниво на делегираните актове се разработват подробностите, намират се компромиси между различните политически групи. Не мога да ви обещая, че от днес, че до, до утре нещата ще тръгнат по-добре. Но знам трудностите, с които се сблъскват ръководителите на малките и средни предприятия всеки дневно и ще обърнем специално внимание на този въпрос. Благодаря. Следващия въпрос на госпожа Шойтрова от НП. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо кандидат комисар. В своите отговори вие ни уверявате, че медията и аудиовизуалния отрасъл ще бъдат сред водещите ви приоритети, тъй като те имат много важна економическа и културна стойност. Но като че ли за вас този отрасъл е важен само от гледна точка на вътрешния пазар и цифровите технологии – Същевременно е, това е област е, с културно и обществено значение. Каква е вашата визия за медиите и аудиовизуалния сектор през следващите 5 години и как ще гарантирате, че се отчита и опазва културната стойност на творбите. Госпожо Голар, много ви благодаря, че мога да се върна на този въпрос. Вие чухте какво ви каза Мария Габриел на нейното изслушване. Това е област, в която ще работим заедно. Като едното не може да се противопоставя на другото, значението на културата, насърчаването на творчеството, независимо дали става дума за филми или компютърни игри или някакъв друг тип съдържание. Очевидно, Европа има своята съкровищница. Всичко това са хора, които творят и в директивата за аудиовизуалните услуги, одобрена от Европейския парламент, се съдържа идеята за задължение за културно многообразие. Това е нещо, което въвежда задължения при показването на такива творби, тъй като ако някой няма достъп до това, което се създава, очевидно, че резултатът не е добър. Та това е една от областите, в които ще работим. Освен това, ние трябва да създадем съответните платформи, да запазим тяхното участие на пазара, за да може те да участват в пазара на идеи и културни творби. Разбира се, това означава да се изпълняват правилно вече приятите директиви. Има и финансова помощ. Чрез програмата Медии тя съвсем не е малка. Творбите се показват едновременно във всички зали на Европа благодарение на тази програма. Знаете, че се работи и по базата данни с филмови субтитри, така че отново творбите да могат по-лесно да прекусяват границите. Това е въпрос и на култура, но също така и на успех, който е, би бил постигнат, ако защитаваме постиженията на своите културни индустрии. Последващ въпрос – Разбира се, искам да допълня въпроса. Може би трябва да се извиня, но вие повторихте това, което ние знаем. Ние знаем какви са проблемите. Това е сектор, който се сблъсква с е, изкуствения интелект, новите технологии. Ние трябва да го развиваме и опазваме, но какви ще са вашите конкретни дейности, какви законодателни дейности предвиждате? Ние искаме да чуем какъв ще бъде вашият личен подход. Благодаря. Е, винаги има опасност, когато темите се сменят. Знаете какво ви казах за цифрови акт, за изкуствения интелект. Не говорихме толкова, но говорихме миналия път и съм говорила в писмените си отговори. Е, и ясно е, че не може да има разделение. Има една част от работата в областта култура, която ще бъде свързана с акта за цифровите услуги. И целта ще бъде да се изпълни принципа на действащата директива. Ние трябва да работим по съдържанието, по платформите. Това от една страна. От друга страна, сега се работи и по изкуствения интелект, особено етичната страна. Това също е важно и за творчеството, и за културната сфера – що се отнася до бюджета, комисията не е единствената, която определя бюджета. Държавите членки също трябва да помогнат за по-амбициозни цели и вие трябва да ни помогнете в тази битка. Благодаря ви. Следващият въпрос е от госпожа Шадемози, социалисти и демократи, комисия ИМКО. Благодаря ви. Госпожо Голар, ние чухме вашия отговор за почтеността в социалистите и демократите. Мога да кажа, че приемаме, но ще следим внимателно вашата работа. Би трябвало и госпожа Фондерлайн да подобри кодекса за поведение. Сега въпроса. Вие няколко пъти в писмените си отговори споменавате фразата социален единен пазар, но аз не виждам каква е връзката между социалното и единия пазар във вашите отговори. Бихте ли ни обяснили как единият пазар ще подсили социалното сближаване? Благодаря, госпожо Голар. Въпросът ви е много важен, наистина, защото има неща, които казах, те са свързани с работата на всички комисари и други само с моята работа. Това отговорих и на господин Бомпар. Според мен е много важно да работим по една солидарна економика. Има предприятия, които произвеждат стойност и те трябва да бъдат водещи за нас. Защото това са предприятия на място, които извършват иновации, които се съобразяват с социалните, екологични и етични норми на ООН за липса на дискриминация, например срещу жените, това са различните фундации, сдружения и те също могат да бъдат част от вътрешния пазар и да предоставят местни услуги, да допринасят за мобилността. Това би било добре за климата, за солидарността. Ние сме застаряващо общество на младите, които се чувстват изгубени, може да им се помогне – от друга страна, има елементи, свързани с изпълнението на директивата за услуги. Знаете проблема там. Има хора, които искат да работят трансгранично, да наемат персонал, но тогава се оказва, че има доста проблеми и това ми го казват мнозина. Ние трябва да работим по граничните райони с е, социалното и с услугите като такива. И вие трябва да ни помагате да стигнем до конкретни решения за тези, които искат да работят отвъд границата на своята държава. Благодаря. Последващ въпрос. Добре, но когато говорим за директивата за услугите, е много важно да знаем каква е вашата позиция. Вие казахте, че ще прилагате основния принцип на директивата. Смятате ли, че това ще е принципа за страна дестинация и страна по происход? Това също ли според вас е основен принцип? Аз не мисля, че трябва да започваме всички стари битки наново. Има един принцип и той е записан в договорите. Защото да започваме битката отново само ще унищожи доверието. Пак ще кажа, услугите са изключително важни за вътрешния пазар – Индустрията, селското стопанство има все повече нужда от услуги. Но разбира се, акта за цифрови услуги също може да въведе определени платформи, права на трудещите се при тези платформи. Ще видим какъв ще е дневния ни ред, но принципът е ясен – ние ще имаме възможност и да разговаряме. Знаете, че комисията направи предложения. Вие също сте водили дебат. Но ние ще напредваме. Благодаря и последния въпрос е госпожа Вайс, НП, комисия ИТРЕ. Благодаря. Госпожо кандидат, за мен е чест, че задавам последния въпрос днес. Ще го направя народния си език, датски. И Danmark, да стиля ви, ligesom и den Франска републик, meget høje стан... Изискваме високи стандарти от хората на обществени постове, на министри в нашето правителство в Дания. Като министър, вие сте заемали един от най-високите постове във вашата страна. Подали сте оставка от този пост заради едно събитие, което още се обсъжда в съдилищата. Сега кандидатствате за един от най-високите постове в Европейския съюз. Смятаме, че Същите стандарти, високи стандарти, трябва да се прилагат и за националните, и за европейските институции. Това е позицията на ЕНП. Затова искам да ви дам още една възможност да обясните защо трябва да занижим стандартите за онези, които кандидатстват за позиции в Европейския съюз, отколкото е, са стандартите за онези, които заемат обществена длъжност във Франция. Yes, please. Madame Goulard. Мадам ла депуте, Госпожо депутат, е, благодаря ви, че се връщате още веднъж към този въпрос. Това ще ми даде една възможност да повторя това, което вече казах. Смятам, че начинът по който представихте нещата всъщност е, че едва ли не законите на Франската република трябва да се прилагат навсякъде. Това е доста опасно. Аз лично не съм казвала такова нещо. Зададахте ми въпрос. Какво съм направила? Пред вас поемам политически ангажимент – след като съм обсъждала господа, госпожа Фондерлайн всичките тези въпроси. Госпожа Фондерлайн и аз стигнахме до заключението, че мога да поема политически ангажимент, но не може да има юридическа автоматичност, точно защото юридическите системи в Европейския съюз са различни. Аз не познавам датското правосъдие, трябва да го призная, не познавам правото а, или поне наказателното право на повечето държави членки. Всички обаче комисари трябва да бъдат разглеждани на една и съща плоскост и в едно и също положение. И нито един опит за дестабилизиране на Европейската комисия от съдебната процедури, които може да се задействат срещу някой комисар, ще доведат до автоматичност. Когато казвам, че няма автоматичност, не казвам че няма поемане на отговорност, чисто политическа отговорност. Няма юридическа автома... автоматичност, да. Говорила съм с юристите на Европейската комисия, но може да се носи политическа отговорност. Казахте, но може би е проблем с превода, казахте, че съм си подала оставката, когато срещу мен е започнало дело. Срещу мен никога не е започвало дело. Моля ви, вземете предвид фактите. Сред... Вие цитирахте точно почтеността на хората, които вземат обществени постове, но не бива да забравяте и презумцията за невиновност. Уточняващ въпрос, заповядайте. Казах, че сте поедали оставка заради един въпрос, който все още е в ръцете на съда. Това казах. От вашият отговор разбирам, че не мислите, че едни и същи стандарти трябва да се прилагат към комисар, като тези, които се прилагат към един френски или датски министр. Нямам други въпроси. Мадам Голяр. Non, j'ajouterais simplement un élément de fait. Ще добавя един факт. Има неяснота за положението във Франция. Във Франция няма правило. Презумцията за невиновност се използва най-общо. Аз се оттеглих. Е, точно тогава имаше и избори за президент, ситуацията беше съвсем различна. Няма двойни стандарти. Живеем в една система, в която има субсидиарност на държавите, всяка е различна. Това, което му да ви кажа, че съм говорила с Коза Фондер Лайн, тя е председател на комисията, е, тя е сред вашите политически приятели, госпожо, и може да и се вярва, да, че работи стриктно и точно. Говорихме но аз не мога сама автоматично да, да, да предвиждам такова автоматично действие, което не е предвидено и в учредителните договори. Благодаря. Merci, Mme Goulard. So this concludes the second round of questions. С това приключваме втория кръг въпроси. Сега давам думата на кандидата за комисар да направи Изявление от не повече 5 минути преди да закрия. Госпожо Голар, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами председатели, уважаеми депутати и всички, които ни слушат, благодаря ви за днешния разговор. Много благодаря. Опитах се да отговоря на вашите въпроси. Мисля, че последните седмици доста говорихме, така доста по-добре опознах някой от вас, така открих някой от вас, така говорихме по-задълбочени по теми. Опитах се да ви отговоря доброжелателно и съвсем легитимно. Аз не казвам, че зная всичко по всички теми е, от ресора си, но смятам, че голямата част от кандидатите за комисари също не могат да твърдят, че познават из основи и ресорите си. Ще го постигнем малко по малко. Изключително уважавам а, този процес. Случа се и на вас. Чували сте, че Европа има демократичен дефицит. Постоянно че се говори за този демократичен дефицит. Аз съм за втори път пред вас и с това смятам, че точно преодоляваме този дефицит. Има сериозен контрол, анализ на кандидатите за комисари и така и трябва да бъде. Надявам се да правите оценка на един човек с неговия път, Казах ви, за съжаление, вече 30 години се занимавам с това по европейски въпроси и Имаше много вълнуващи моменти, като всичко, което се случи 89-та година, преди 30 години от самото начало. Започнах, се занимавам с деца дипломация, участвах в преговорите за обединението на Германия, след това с Романо Проди, за разширяването. Всичко, което се случи последните 30 години, всички промени в света, които бяха споменати от вашите въпроси също, всички промени в света дават на Европа причина за нейното съществуване трябва да убедим своите сили, и финансови, и интелектуални, културни, способността ни да съзидаваме. Това е един стар континент, но има много неща, които да предложи на света и може да бъде посредник по случващото се между две-три големи сили, които в момента са застанали една срещу друга. Това, което искам от вас е да оцените един човек и неговия път. Господин Балами каза, че не сте тук за да отсъждате. Да, ще направите оценка. Този мандат е много вълнуващ и се надявам да, успявам, да успея да работя заедно с госпожа Фондерлан и другите колеги, които споменахме или не споменахме, защото екипът е голям, не сме споменали всички, но това е екип. Аз съм просто член на екипа. Вие утвърдихте голямата част от този екип и сега ви моля да валидирате, да утвърдите моя път и моята роля. Благодаря ви за това упражнение по трансгранична, прозрачна демокрация. Thank you. Благодаря, госпожа Гола, за вашето изявление. Благодаря за това, че отговорихте на въпросите на членовете на нашите комисии от името на комисията ИМКО. Искам да кажа, че имаме още няколко съобщения. Благодаря на всички, които присъстваха тук. Сега, сега ще дам думата на госпожа Валеан, която ще закрие заседанието. И аз искам да благодаря на всички, които участваха в днешното заседание. След това ще трябва да оценим резултатите. Това ще стане при закрити врата. От 12.30 координаторите ще го направят в тази същата зала.